Now, um, we would start by submitting... Uh... Ще започнем е, с одобряване от ваша страна на дневния ред. Има ли коментари по дневния ред или няма? В такъв случай приемаме дневния ред за одобрен. Ако имате да кажете нещо за протокола от заседанията на 11 и 12 януари, не, Одобряваме и тези протоколи в такъв случай. И така преминаваме към първата точка в нашия дневен ред. Господин Кукан, приканваме ви да представите заключенията на вашата делегация. Давам ви думата, господин Кукан. Благодаря, господин председател, драги колеги по време на 12-та между парламентарна среща между делегацията на Европейския парламент за Юго-Источна Европа и нашите партньори от Босна и Херцеговина, всички релевантни въпроси, свързани с европейското бъдеще на страната, бяха разисквани. Дискусиите бяха оживени, много искрени, а понякога и пълни с противоречия. Що се отнася до напредъка по пътя на европейската интеграция, нееднократно бе подчертавано от нашата делегация, че страната видимо изостава от другите страни в региона. И двата доклада за постигнатия напредък през 2008 и 2009 година съдържаха констатации в смисъл, че напредъкът е бавен, що се отнася до изпълняването на критериите, включени е, в споразумението за стабилизиране и асоцииране. Неколкократно повторихме тази констатация, без обаче тя да породи ентусиазирана реакция е, сред нашите партньори. Поставихме и е, спешната потребност е, от конституционна реформа, която да доведе до изграждане на единна е, вътрешнологична конституционна система с добре функциониращи независими институции. В този контекст е необходимо наличието на много силен парламентарен компонент. Конституционната реформа бе засегната и по отношение решението на Европейския съд по правата на човека от декември по делото Сейвич и Фичи. Според решението на съда Страсбург, действащата конституция дискриминира гражданите които е, не са част от трите конституционно установени народа е, в Босна и Херцеговина. Те не могат е, да се кандидатират за президент на Босна и Херцеговина и не могат да излъчват е, народни представители в парламента. Е, лицата, които вземат решения е, в Босна и Херцеговина са разделени. Министър-председателя Спирич е, е на мнение, че конституционната реформа може би ще отнеме няколко седмици, но повечето от народните представители бяха на отрицателно становище, като казват, че има трудности, кратко време предстои до произвеждането на изборите. Избори ще има тази година на 3 октомври. Ние подчертахме, че е важно измененията в Конституцията да бъдат гласувани преди изборите през октомври. Що се отнася до облегчаването на визовия режим, Обсъдихме добрите резултати, постигнати от Босна и Херцеговина при изпълнение на критериите. При посещението ни в Сараево се извършваше подготовка за е, третото посещение е на мисия от Европейската комисия. Е, мисия за оценка. Предишните две мисии за оценка бяха завършили с положителна оценка. Когато действат в единство политиците, се постигат положителни резултати за страната. И ние призовахме политиците този подход, който бе приложен при визите, да бъде използван и в други области. Естествено, облегчаването на визовия режим се радва на жив интерес в страната. Това бе и основната част от дискусиите с делегацията от представители на неправителствени организации. Неправителствените организации поставиха сериозни тревоги във връзка с облегчаване на визовия режим преди изборите, твърдейки, че политическите партии ще употребяват или ще злоупотребяват с такова облегчаване за собствените си политически цели. От друга страна, приветствахме споразумението с Сърбия за задържането под стража на лица, извършили престъпления. Сега проблемите на Босна и Херцеговина, както и постигнатите резултати е, в економическата сфера са видими, е, особено на фона на е, стагнацията и економическата криза, но липсват сериозни економически реформи. Ние призовахме босненските органи да изпълнят всички изисквания на програмата на МВФ. Наред с това подчертахме, че е, Босна и Херцеговина трябва да проведе е, преброяване на населението, за да бъдат събрани надежни е, статистически данни. Ако не бъде проведено преброяване през 2011 година, това може да се отрази отрицателно на бъдещото присъединяване на страната към Европейския съюз и може да препятства решаването на важни економически и обществени въпроси. По отношение на економическата ситуация, подчертахме, че е, отново се наблюдава е, риторика е, в обществения дебат и това не съответства на европейските ценности. Ние е, осъждаме е, всички е, опити да бъде успорен на суверенитетът на Босна и Херцеговина и в това отношение призоваваме към спазване на решенията, взети от компетентните международни е, институции. Що се отнася до изборите, които ще бъдат произведени през октомври тази година, призовахме политическите партии да действат отговорно, да не използват ситуацията за е, подклаждане на националистически чувства и да не твърдят, че не е възможно да се прави нищо преди изборите, а трябва да се изчакат резултатите от тях, за да бъдат предприяти действия. Делегацията на Босна и Херцеговина беше разделена по отношение на така отрицателния политически климат в страната. Това стана видимо, когато обсъдихме общата декларация някои от политическите партии искаха в тази декларация да бъдат е, да бъдат е, заличени всички цитирания на представителите на силите на е, Европейския съюз. Общо взето, би трябвало да бъдат положени усилия да бъде изведена страната на преден план, по-активно, но до сега подобни усилия не са се увенчавали с успех. Необходимо Европейският парламент да продължи диалога активно знайки, че може би е, конкретни резултати няма да бъдат постигнати скоро. Затова е необходимо да използваме всички възможности, срещи, конференции, за да отправяме призиви към политиците на Босна и Херцеговина е, и да ги убеждаваме, че Европейският парламент подкрепя европейското бъдеще на страната им. Но те са тези, вътре в страната, които трябва да постигнат резултатите, трябва да изпълнят критериите без а, отстъпления и а, неуспехи. Нашата делегация бе единна в предаването на това послание. То бе предадено а, настойчиво и ясно. С това се изчерпва докладът ми, господин председател. Well, thank you very much. Now... Благодаря. Сега господин, а, госпожа Пак. Искам да правя допълнения. По време на заседанието в Сараево е, се видя, че в главите на колегите от парламента нищо не се е променило. Никой не слуша другия по въпросите на създаване на нов ред, засилване на общата държава. И затова смятам, че ни предстоят трудни времена, които няма да бъдат е, решени от следващите избори. Въпроса дали освобождаването от виза трябва да стане преди изборите или след изборите, няма значение, тъй като няма альтернатива на съществуващите партии, а всички тези партии не желаят да направят още една крачка към общо мнение. Всеки се опитва своите големи идеи да наложи. Така че компромис, консенсус които са необходими тук и едно, още повече там, въобще няма си хабер от такива работи. Министъра на... Е, министър-председателят е много добър продавач, но не прави нищо. Това е проблема. Той даже не назначава отделните директори на агенциите, без които не може да функционира държавата. И затова смятам, че трябва да бъдем много по-строги Европейският съюз трябва да е по-строг към правителството. Преди една година в моят офис а, имаше оплакване, че се говори само с партийните лидери, а не с него. Той се оплака. Ех, какво да говориме с него, след като си има председател на неговата партия? Няма самостоятелност в позицията, която има, защото винаги зависи от тези, които биват изпращани и затова се върви винаги по същия път. Знаете, че от 1995 година пътувам в този регион. Много съм разочарована. Добрият подход за политическо сътрудничество по въпросите на виза – ми даваше надежда, че има възможности и в други сектори да напреднем, но това не е, се случва. След тези избори трябва като Европейски съюз да бъдем много по-строги към това правителство, към новото правителство, което ще се формира към партиите и да му обърнем внимание, че реформа на Конституцията е неизбежна. Имаше случай, че се по националност бяха разделени хората, които трябва да бъдат изключени една група от Конституцията и трябва да бъдат заменени с други. Но представете си, така наречените АЗИС, на навсякъде всичко е разделено на три поста, трите основни национални групи, но и четвъртата група е така наречените азис. Децата от смесени бракове не искат да кажат и не знаят какви са всъщност. Но това не са така наречените АЗАС. И затова стоиме пред много глав... големи проблеми и моля ясно да кажем на господина и госпожата, че поставени под въпрос са тези неща. Sure Убеден съм, че колегите от комисията ще оценят това, както и колегите от съвета. Госпожа си има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на господин Кукън за начинът по който организира работата на делегацията. но Положението не беше никак леко, липсваше воля от страна на участниците и политическите партии в действията по изграждане на държавата на базата на съществуващите споразумения. така че много бяха полезни действията на делегацията в поддържането и изграждането на мира като цяло. Това е проблем. А, проблем е и текущата конституционна реформа. Няма достатъчно време от сега до изборите. Какво ще стане, ако 6-7% от населението не са в състояние да участват в изборите? След като няма политическа воля, няма воля от страна на политическите сили да достигнат до споразумение по този въпрос. Друго нещо. Има сериозно разделение между гражданското общество от една страна и политическите сили от друга. Неправителствените организации се обърнаха към нас с молба да не се започва процеса на облегчаване на визовия режим преди изборите, за да не легитимизираме сегашните политически сили чрез Европейския парламент. Е, действително имаше особени предизвикателства на място. А, необходимо е обаче да дадем някакво насърчение, а, някакви стимули, така че да има на лице действително а, напредък в конституционната реформа а, и в процесите от демократизация, така че а, да има една здрава държава, не държава основана върху разделението и сегрегацията. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да кажа няколко думи. В началото на февруари имаше и други посещения на Босна и Херцеговина, както и в Сараево и Баня Лука. Имахме възможност да посетим и да се срещнем с основните политически сили, а също така имахме възможност и да, разгра... да разговаряме с представители на гражданското общество. Според мен, споразумението беше особено а, важно, а, това, което се изключи през 1995 година и, и доста полезно, но мисля, че трябва а, прагматично да подходим на сегашния етап и а, следва да преразгледаме спораз... споразумението, тъй като политическата отговорност в страната не е в ръцете на политическите сили, на самата страна, по-скоро тя е в а, ръцете на международната общност. Сигурна съм, че това препятства на по-нататъчното развитие и реформите на място. Това е нещо, което сме е, чули като мнение от всички политически сили, независимо е, коя част от спектъра представляват. И така, ако няма на лице местна политическа отговорност, би било изключително трудно а, да, политическите партии отиват при висшия представител, върховния представител и просто изискват неща, като например позиции да бъдат обявени и застъпени от тяхно име, за техните позиции. Ние бихме искали да доближим Босна и Херцеговина до Европа и до европейските стремежи, а, и ако действително се опитваме да направим това, трябва да премахнем службата на върховния представител. Същевременно обаче а, сигурността в страната а, е въпрос, а, който не бива да се подценява по никакъв начин. По този въпрос сме разсъждавали на много заседания и сме установявали, че сигурността е все още крехка, поради което военното присъствие трябва да остане в страната, макар и върховният представител да трябва да напусне. Това е свързано и с ролята на гражданското общество, защото чрез Дейтинското споразумение ние създадохме една система, т.е. международната общност създаде една система, която а, даде основа за това разделение между хората. Така че някои хора в момента не участват в политическия живот, нямат право а, да участват в политическия живот. За щастие съда в Страсбург се е, произнесе е, по този въпрос, така защото да се подобри ситуацията, но е необходимо да се достигне до а, някакъв компромис там. И а, особено младите хора, младото поколение в тази страна а, е обект на много сериозно разделение – посещават различни училища младежите, не си общуват а, помежду си и в дългосрочен план, ако тази а, ситуация се задържи, резултатите ще са особено неблагоприятни, а именно за това способства а, присъствието на а, върховния представител. Що се отнася до освобождаването от визи или по-скоро облегчаването на визовия режим, а, това, разбира се, е нещо, което хората на тази страна заслужават. Естествено, че те трябва да поемат и ангажименти в тази връзка, но ние в Европейския съюз а, мисля, че а, трябва да предприемам тази стъпка и да осигурим облегчаване на режима. Благодаря ви, госпожа Боск, има думата. Благодаря ви, господин председателю. Искам първо да благодаря на господин Кукан за чудесното встъпително слово. Искам да задам един въпрос. госпожа пак много ясно посочи, че положението с политическите партии е доста тежко. На срещата с господин Инскол той спомена, че има една нова партия, партията на режисьора, който спечели Оскар, мисля, че се казва Нашата партия, има за цел да събере на едно място граждани от най-различни социални прослойки и области, в това число хора от смесени бракове, така щото да се отдели от националистичните тенденции. Искам да попитам господин Кукан, дали а, са се срещнали и с новата партия и какво смятате, какви са перспективите по отношение на изборите а, за тази партия. Благодаря, господин, а, а, госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. От моята политическа група имаше и други хора, които не могат днес да бъдат тук това, което госпожа пак спомена и други, показва ясно, че ситуацията с Конституцията е повече от проблематична. Подкрепям това, което беше казано, че ние като Европейски парламент трябва да упражним голям натиск или по-скоро подкрепа чрез госпожа Ешън, Ештън за европейската перспектива, че това е възможно само свързано с промяна в Конституцията, а не когато другите, така наречените others, образуват четвърта група. Тъй като това води до още по-голям абсурд. От наша гледна точка, повтарям, подкрепа в тази насока е нужна. Без това не е възможно интересуваме какво ще отговори господин Кукън на въпроса на госпожа Боскок, тъй като много ме интересува дали действително има шансове тази партия. Okay, thank you very much. So, Mr. Kukan, you have the floor. Господин Кукан, имате думата. Благодаря ви, благодаря ви, колеги, за коментарите, не мога да не се съглася с казаното от госпожа Пак, което бе подчертано и от госпожа Луначек. Нямаме друг изход, освен да продължим диалога и с новото правителство. А Това обаче, което е необходимо за бъдещата стабилност на Европейския съюз е еднородното отношение към Западните Балкани. Така че а, мисля, че този диалог трябва да се поддържа и в бъдеще, така както той се води до сега и а, ще изисква от нас а, известно търпение. Относно Дейтонското споразумение, мисля, че е, си струва да е, обърнем внимание е, на това. Действително, по време на дискусиите някои политици, както и неправителствени организации, посочваха доста убедително, че международната общност е, наложила дейтенското споразумение върху тях. Да, за времето си това е било нещо положително, защото с него се въвежда и мира в региона, но в в момента международната общност изисква от тях да действат самостоятелно и да променят положението. Това е трудно сега да се случи без участието на международната общност. доста време мина от подписването на споразумението, така че наистина си струва да се замислим за бъдещото изпълнение. Що се отнася до условията 5 плюс 2, трябва да просто да чакаме да видим кога ще бъдат изпълнени тези критерии. Що се отнася до въпроса на госпожа Боско и новата партия, наша странка, не сме се срещали с тях, а пък перспективите за бъдещето развитие на тази партия трудно е човек да връчува в политическия живот, но до сега мога да кажа, че е, няма признаци, че ще успеят да постигнат някакво сериозно политическо влияние в страната. Това е, господин председателю. мисля, че успях да откликна на всички забележки, които бяха отправени. Искам още веднъж да благодаря на колегите, които а, ги а, повдигнаха. Искам да благодаря на членовете на а, делегацията за ефективната работа. Председателя благодари и дава отново думата на госпожа Пак. Аз съм докладчик за Босна и затова искам да се включа отново в дебата. Това, което трябва ясно да знаем е, че че Дейтън е базата на тази нова държава. Задача на правителството, на партиите е това. Никой няма да им попречи да си създадат функциониращо правителство. Трябва да се каже, че единственото решение до сега беше това, за да се сложи край на войната. Сега има избори, могат да променят нещата, но те не щат да ги променят. Затова трябва да им упражним натиск, за да поемат инициативата. Ние бяхме за това, че върховният представител е, трябва вече да напусне региона, но предпоставките още не са създадени за това. Искам на колежката само да кажа, че в тази държава няма общ паспорт, няма общ регистрационен номер за автомобилите, няма общ, общо знаме, няма общ министър на отбраната. Ако го нямаше върховният представител, политиците не са в състояние въобще такова нещо да направят. Затова неговото участие има смисъл. Той желая да напусне. Аз искам да се погрижиме той скоро да може да напусне, но е задача на политиците на място. Ако изпълнят условията 5 плюс 2, той може да напусне региона. Но те не ги изпълняват. И говорителят, с който говорихме, ни каза, по отношение на визата ни дадохте ясна червена карта. Пътна карта. Дайте ни ясна пътна карта какво да направим. Аз им казах, но вие имате тази пътна карта. Те не вярват че това е пътна карта, която могат да изпълнят или която трябва да изпълнят. Още нещо искам да кажа. Всеки искам да го предупреда. Да не дава знак, че Босна и Херцеговина не са сигурна държава. Това не е истина. В Босна и Херцеговина има по-малко престъпност, колкото в други държави европейски. Освен това няма военни действия между етническите групи. Еврофор е там не за да защитава някой, а за да показва, че се интересуваме за тяхното положение. И те са фона, на който ни е нужен. Моля най-сърдечно да не се говори за несигурност в тази държава, тъй като няма такава в тази държава. Well, thank you very much. Uh, I think you know that... Благодаря ви. Мисля, че успяхме в рамките на това разискване да подчертаем значението както на страната, така и на региона. Да, ако изпуснем а, от контрол Босна и Херцеговина, това ще има а, последици и за всичко останало в региона, което правим. А, да, действително си струва да преразгледаме становището си по отношение на Дейтенското споразумение, а, но това а, трябва да става в контекста на отчитането на напредъка в страната. А, това, което не бива да забравяме, все пак е, че а, положението не е особено стабилно там. А, не искаме по-добрите да стават врагове на добрите и да има противопоставяне между тях. Така че а, бих предложил господин а, Кукан, както и докладчик а, госпожа Пак, заедно с господин Омбертини, да разпишат едно писмо, където да залегнат основните ни наблюдения. Това писмо да бъде отправено както до комисаря Фюле, така и до върховния представител, за да има една обща основа за предложени по-нататъчни действия. Предполагам, че всички ще се съгласите с това предложение. Благодаря ви. И с това преминаваме към следващата точка от дневния ред. И ще помоля господин граф Ламсдорф да вземе дума. Благодаря, господин председател. За първи път изготвяме такъв доклад в новия седми парламент. Затова няколко веждащи думи. Тази комисия имаше работна група към Обединените нации, в която участваха колеги от а, комисиите за права на човека, бюджет и помощ за развитие. Ние изготвяме този доклад, за да го предадеме на съвета. Технически е препоръка към съвета относно приоритетите на Европейския съюз в ООН е, при предстоящата 65-та сесия на Общото събрание. Имаме информален диалог с съответната работна група на съвета и се радвам много да ви съобща, че аз като председател на работната група съм а, поканен в работната група на съвета да представя заключенията, до които сме достигнали. Последните идеи от работната група вече са включени в доклада. Срокът за подаване на писмени изменения е утре вечер 18 часа. За какво става дума? 6 раздела имаме. Първият раздел е малко по-подробно представена този път, имайки предвид влизането в сила на договора от Лисабон и третира ролята на Европейския съюз в ООН. Другите раздели се занимават с общото управление и реформи на ОНЕ, мир и сигурност, развитие, права на човека, промяна на климата. Евро... Темата Европейски съюз в, Евро... в ООН е- се спира в доклада, спирам доклада, как Европейският съюз сега се представя в ООН е от влизането на сила в Лисабонския дор е отпаднало е, отпаднали са някои неща и сега имаме е, ротиращо председателство, които по принцип се поемат от отделните държави, но нашата делегация изисква от съвета при изграждането на външната служба разумно да бъде решен този въпрос. Също за, въжи за назначаване на позиции в ООН от кръга, на хора от кръга на Европейския съюз. Тук искаме по-голямо единство на държавите членки и обединяване около определени личности. Две важни години са за ОНЕ. Едната година е тази, а именно проверка на целите на хилядолетието, проучване на тези цели и подготовка на договора. Е, в следващата година съвета по правата на човека, но и по консолидация около мира. Всеки, който познава ООН, знае, че още от сега се започват е, работите по тези теми. По въпроса за глобалното управление работиме ясно. Създаване на връзка между Г20 и ООН. Легитимността на глобалната организация не може да бъде заменена от други. И настояваме държавите членки след влизане на сила на Лисабонския договор, да имаме единно мнение до а, съвета за сигурност. Има различни предложения за начините на методи, но Европейският съюз е разделен по тези въпроси, както знаем. Обединените нации а, имат нова архитектура относно въпроса с половете. Под... Искаме да си използва тази нова структура. Относно темата мир и сигурност – Става дума за подобряване на съгласоваността между Европейския съюз и ООН, по-специално при мирни мисии заедно да се действа, да се подобри сътрудничеството при тях. Вече съществуващите изисквания на отдела за взимане на мерки за запазване на мира на Генералния секретарят на ОНЕ да тематизираме с този генерален секретаря тази тема и в отделните държави членки да се обсъжда тази тема. Мисля, че е, успех е ставането на новата структура. Относно темата развитие, благодаря на колегите, които се занимават от комисията за подпомагане на развитието. Те допринесаха конструктивно за подготовката на конференцията за целите за развитие на хилядолетието. Беше много интересно, че колегите, които бяха там, и знаят вече, че когато бяхме в Нью Йорк, нашето годишно посещение, дискутирахме през сесента по това, кое са коя е най-важната цел за развитие на хилядолетието. Всички наши партньори не казаха това е най-важното но между редовете стана ясно, че цел номер 5 а, здравето на майките е особено важен приоритет, за да може да се постигнат и друг, друг напредък по другите цели. Тема права на човека. Подкомиста за права на човека ни помогна. Важен момент е, че връзката с Третата комисия на ООН, която отговаря за правата на човека и сравнително новият съвет на ООН в Женева по правата на човека има голяма трудност в отношенията между тези две структури. Те трябва да бъде подобрено сътрудничеството. Изказахме се и за това, че европейската политика за отменяне на смъртното наказание трябва да продължи да се разширява. Искаме да се засили ролята на жената във връзка с правата на човека. Информирам колежките и колегите, които все още не знаят, че новият назначен специален пълномощник на генералния секретар на ОНЕ за борба с сексуалното насилие, Маргот Валстрън, тя бе назначена, това е бивша комисарка, И това е една великолепна кандидатка, считана за такава от всички наши политически групи. Ние настояхме за това и се радваме, че Банки Мун е назначи като специален пълномощник. Относно промяната на климата, това е последната точка. Гледаме си интерес към конференцията през декември в Мексико, КОП 16. Но благодаря много на колегата Йолайнен, който е председател на Комисията по околна среда, който даде идеята да дискутираме доколко един глобален форум, като една такава конференция, може да стигне до резултати. Ние искаме този процес да се състои от една страна в ООН, от друга страна в Копенхаген. Видяхме, че структурните и организационните грешки, които се случват, водят до незадоволителни резултати. И това е една от темите, според нас, която в бъдеще трябва да бъде дискутирана и точно в държавите членки, които са членове и на ОНЕ. Това са приоритетите на кратко изложени е, в нашата препоръка към съвета. Както казах, срока за подаване на писмени изменения е утре 18 часа. Ще се радвам на вашите коментари и въпроси. Благодаря. Now, Mrs. Muniz, please. Благодаря, госпожа Монис. Благодаря. В началото искам да благодаря и да поздравя господин граф Ламсторф за работата, особено за това, че оглави делегацията в Нью Йорк, за това, че свършиха толкова прекрасна работа и изготвиха препоръки и заключения, както и за подготвителната работа за следващото заседание на Общото събрание. Това е прекрасно обобщение на извършеното, особено като се има предвид широкия спектър от въпроси от компетентността на Общото събрание. Мисля, че те много добре са обобщени в резолюцията, изготвена и предложена от господин Ламсдорф. Беше чудесно и сътрудничеството между него и другите политически групи. Той отрази някои от идеите, дадени на заседанието на координаторите, но искам да се спра на едно от измененията, които бих искала да внеса. Трябва да се подчертае, че Европейският съюз следва да говори с един глас, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. И особено е, трябва е, да се опрем на собствения си опит и на излечените полуки от е, конференцията за измененията в климата в Копенхаген. Мисля, че ще има и още една, едно компромисно изменение във връзка с целите на хилядолетието. Има известен напредък по някои от тези цели, но все пак целите представляват единен пакет и не може една или друга от тях да бъдат изолирани. Затова смятам, че трябва а, да се постигне повече напредък по пакета като цяло. Сега в съвета за правата на човека би трябвало дейността да бъде за, а, укрепена. Не бива да забравяме, че ООН е има институционализирана структура. И най-сетне, а, мисля, че трябва да визираме и новата архитектура за защита на жените и така утвърждаване равенството на двата пола в ОНЕ. Това ще има голямо значение във връзка с 10-та годишнина на резолюция 1325. Но много се радвам, че е, докладчикът е отразил по-голямата част от предложенията, които бяха направени. Благодаря. И аз искам да е, повторя поздравленията, отправени към господин Лансдорф. Текстът е уравновесен, пълен и много се Радвам, че той още от 8 февруари беше наличен този текст, заедно с някои от предложенията, които бяха направени на заседанието в Страсбург, както и в работната група за ОНЕ. Аз самият ще внеса едно или две изменения, които няма да се отразят върху текста по същество. Мисля обаче, че е необходимо да бъдат споменати е, стълбовете на ООН в част Б. Разбира се, трябва да се спомене мира, сигурността и правата на човека, но е, някак повече трябва да се наблегне. Това може би ще направи текста и по-разбираем. Естествено, има общо споразумение за борбата срещу тероризма. Прочетох абзаците относно тероризма, струва ми се, че ако а, цитираме нещата, които току-що посочих, просто текстът ще стане по-пълен. И може малко да се наблегне и на аспекта, свързан с правата на човека. Още веднъж поздравление за господин а, Ламсдорф, защото Текстът е много изчерпателен и, както казах, много добре уравновесен, особено като се има предвид тематиката, която третира той в него. Сега е госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите към господин Ламстор за много добрия му доклад. Искам да направя едно допълнение под аспекта права на човека. Показва се, че Европейския съюз силно се застъпва пред международните организации за отменяне на смъртната присъда. И трябва да се каже, че все повече държави приемат това. Предложението ми е, че не бива произволно да продължаваме списъка на нарушаването на правата на човека, а да се концентрираме върху борбата срещу мъченията. Защото това е всъщност срещу достоинството на човека и е в пълно противоречие с ценностите, които за които се застъпва Европейския съюз. Правата на човека а, трябва да бъдат защитавани на всеки един човек. И за това предлагам да се приеме предложението, че от Европейския съюз на международни събирания на Генералното събрание, но и в съвета по правата на човека се, кон... Е, се концентрира върху борбата с изтезанията и изключителният докладчик Манфред Новак вече привършва своя мандат след 5 години и е много важно европейския сигнал да изпрати сигнал, че темата та борба срещу изтезанията е особено важна от, в Европейския съюз и се тематизира по нея. Благодаря. Мауро, Господин Мауро. Е, Благодаря, господин председателю. Напълно подкрепям текста на господин Ламсдорф. Мисля, че е много добър но ще внеса едно изменение за заличаване на един абзац или на част от абзац. Това е буква Е латинско в раздела с препоръките. Имам съвсем конкретна бележка. Някак си тук не съумяваме да дадем реални предложения. Става дума за частта относно мястото на а, Европейския съюз в съвета за сигурност. А, това е буква и латинско. Значи, това е дългосрочна цел, пише тук и на мен а, този израз ми звучи като никога. В същото време казваме, че това трябва да бъде постигнато без да се засяга а, начина по който действат и гласуват държавите членки на Европейския съюз съвета за сигурност. Какво означава това? А, значи, ако а, Европейският съюз влезе в съвета за сигурност, трябва ли държавите членки да имат същата тежест в този орган? Искам този абзац да бъде заричен. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря за приятелските думи на колежките и колегите. Очаквам си интерес вашите писмени предложения за изменения. И, и, Ясно е, колежката Лохбил, което спомена, че безпроблемно и с консенс ще бъде прието това. Колегата Мало Полет накрая каза нещо. И моят коментар е следното. Разбира се, трябва да обърнеме внимание на това, да вземе позиция по въпроса за съвета за сигурност като политически органи, като институции на Европейския съюз, по темата реформа на ООН, когато говорим по тази тема, не бива да изключваме ядрото на ООН, колежките и колегите, които работиха през последния мандат, Миан Монт колегата и другите, знаят, че през в миналото значително по-подробно и по-специфично и контраверсно дискутирахме тези въпроси, защото ставаше дума за това кой модел да бъде избран как искаме конкретно да реформираме съвета за сигурност. Е, имаше различия в националните позиции и беше един дебат пълен с противоречиви мнения. Сега целенасочено след влизането на сила на е, договора от Лисабон, имам призив към високата, е, високият е, върховният представител – да се опитаме заедно да а, стигнем до обща позиция по този въпрос, която ще бъде гласувана на това а, на, това, на тази сесия на Общото събрание. Тоест, един призив към държавите членки сериозно да се занимаят с тази тема и сериозно да предприемат усилия за стигане до обща позиция. Надявам се, че това мнение ще срещне одобрение от повечето. Благодаря още веднъж за добрите думи и аз съм сигурен, че в широк консенсус ще постигнем поредица въпроси, които обсъждаме и накрая ще приемеме тази препоръка. Благодаря още веднъж. Още веднъж повтарям, срокът за измененията е утре 6 часа вечерта. В такъв случай продължаваме с доклада на госпожа Лохбилер за създаване на финансов механизъм за сътрудничество с индустриализираните страни. Госпожо Лохбилер. Благодаря, господин председателю. Тъй Миналия път обсъждахме е, друго становище, ICI+. И от тогава проведохме заседание е, в комисията за подробно обсъждане и второ заседание проведохме с докладчиците в Сянка от АФЕД. По повечето от въпросите, които обсъдихме, е, стигнахме до извода, че можем е, да намерим обща редакция и да отеглим някои предложения. Това обяснява защо сега е, разполагаме с 8 изменения, които са внесени от мен, т.е. от докладчика. В тях, в тях е отразен е, консенсуса, който постигнахме на предишните срещи. До сега не сме получили други писмени проекти на изменения. Искам накратко да ви запозная с поне някои от тези изменения. Изменение 21 добавихме правното основание на а, е, акта. Също изменение 22. Е, в него е поставен въпроса за ново название на механизма. Това го обсъждахме и миналия път в АФЕТ. Искам да подчертая, че естествено названието на механизма не е най-важното, но е целесообразно да имаме ново е, название, за да бъде отразено по-широкото приложно поле на регламента. Предлагаме това да бъде механизъм за сътрудничество с страните в Близкия изток, е, Азия е, и Южна Америка. И Африка. По изменение 23 Отбелязвам, че има техническа грешка. Новият регламент трябва е, да визира економическото сътрудничество, а не обществено-економическото сътрудничество. И добавихме също сътрудничеството в академичната и културната сфери. Важно е също да се каже, че тук в изменението се провежда а, ясно разграничение между ECI а, и новите ревизирани механизми за индустриализираните страни, където трябва а, да се прилагат специфични механизми. Това всичкото е отразено в изменение 23. В изменение 24 в първоначалния вариант е казано, че се провежда партньорство, е, извинете, сътрудничество с партньори, които имат сходни политически, економически, институционни структури и ценности. тези партньорски споразумения а, е, трябва да се види, е, че няма навсякъде аналогични структури е, в политическата сфера, нито навсякъде се подчертава по, едно, по един същи начин значението на правата на човека. Затова в комисията постигнахме споразумение да направим по-точно описание, като казваме сътрудничество е насочено към ангажиране с партньорски страни за постигане на следните цели. Ограничаване на конфликти и укрепване на диалога и сближаването, споделяне и насърчаване на сходни политически, економически и институционни структури и ценности и увеличаване на обмена с важни двустранни партньори и участници в многостранните форуми и в глобалното управление. Сега нещата са по-ясни. Също трябва да кажа, че тук Инта има друго становище. Те биха искали сътрудничеството да е, е поставено в зависимост от определени условия. И то строго поставено в зависимост от такива условия. В изменение 25 добавихме, че е, актът трябва да има по-широко приложно поле, добавена е сферата на културата, но също така трябва да се наблегне и на дейности за избягване на измененията в климата е, и е, върху чисти и адаптирани към местните условия технологии, устойчиви в социален план и по отношение на околната страна, както в общността, така и в партньорските държави. Изменение 26 е ново. Там сме предвидели стимулиране на двустранната търговия, инвестиционните потоци и економическото партньорство, като особено внимание се обръща върху малките и средните предприятия. Изменение 27 сега по-конкретно представя проектите за сътрудничество в области като научни изследвания, наука и технология, спорт и култура, възобновяеми енергийни източници, транспорт, както и правни въпроси и въпроси свързани с правата на човека. И най седне по отношение на финансите трябва да кажа, че се придържаме към първоначалния текст и и казваме, че е, средствата по бюджета за 2007-2013 година са свързани с конкретни проекти и ние изразяваме съгласие с това. Но трябва да бъде подчертано, че от 2013 година следва да бъдат проведени нови обсъждания и евентуално да бъдат намерени други решения за финансиране. Тук с докладчика в сянка господин Гала от Афет сме в разногласие. Ние подкрепяме позицията, че финансирането не трябва да бъде прехвърлено от други инструменти. Афет трябва да потърси контакт в скоро време с госпожа Аштън за това как този нов акт ще бъде обвързан с бъдещите актове за външната политика и как ще изглежда този регламент след изтичането на междинния период от 2013 година нататък, както по съдържание, така и от към финансиране. Е, е, е. Благодаря ви. Сигурен съм, че а, разискванията ще бъдат особено полезни, както и за, и за двете страни. Давам думата сега на господин Галер. Благодаря, господин председател. От името, а, искам да благодаря от името на НП за конструктивното сътрудничество и а, в комисията също беше много плодотворна работата и се стигна до консенсус Колежката спомена вече, че по една точка имаме различни мнения. Това е в областта на допълнителните средства за новата задача. Ние сме различни мнения. Ако има трансфер на задачи от един инструмент към друг инструмент, то тогава трябва да има трансфери на средствата – Тоест средствата върват след задачите. И за това няма да сме съгласни с изменение 28, но мисля, че сме по другите въпроси съгласни. И ако комисията в пленарна зала а, разясни защо а, разясни въпросите с комитологията, можем да си оттеглим някои от измененията. Благодаря ви. Е, Now... Благодаря ви, каза председателя. И дава думата на господин Панцери. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че от името на социалистите и демократите благодаря на докладчика за свършената от нея работа. Разискванията, които проведохме, бяха определено много ценни като а, резултат, а пък положителната нагласа от страна на докладчика допринесоха за постигането на съгласие по всичките въпроси, а, които бяха изредени от нея. Благодаря. Председателя дава думата на кум... На кого? Не се чу, нямаше микрофон. Да, на комисията, на Европейската комисия. А, да, действително, а, благодаря ви от името на комисията на всичко свършено от докладчика. А, действително, диалогът беше особено плодотворен. А, повечето проекто предложения а, за предложенията за изменения с, са приемливи за комисията, но ще, ще трябва да ги разгледаме. Остава си въпрос за финансирането. Нека още веднъж да повторя, че ще трябва да намерим решение. Трябва в бюджетен контекст да се реши този въпрос а, финансирането не би трябвало да заляга в нормативен акт отделен сам по себе си. Трябва в сегашната рамка да намерим решение на въпроса. По, относно делегираните актове, а, мисля, че ще има а, политическо решение, консенсус през следващата седмица и ще намерим изход. Относно ICI, това е инструмент, който трябва да използваме в рамките на бюджета за 2010 година. Имаме подготвителни а, действия, които са планирани. Също така сме подели вече действия, които трябва да бъдат а, приключени, но а, мисля, че и се надявам, че скоро ще достигнем до споразумение и по този финансов въпрос. Госпожа Лохмилер има въпрос. Има думата. Uh, so Благодаря ви за градивната съвместна работа. Наистина няма какво да добавя много трябва да видим, не само в нашата, не само в нашата комисия, но трябва да видим и в Инта какво ще решат по този въпрос. Председателя благодари и преминава към следващата точка от дневния ред, с което дава думата на господин Ковал, който е председателство от делегацията за наблюдение на изборите в Украина. Заповядайте, господин Ковал. Благодаря ви, господин председателю. Аз председателствах на мисията за наблюдение на двата кръга президентски избори в Украина от Европейския парламент. И по време на двата тура посетихме няколко десетки избирателни секции в Киев, Лвов, Донецк, както и други населени места – Подробната информация относно нашите заключения и констатации ще намерите в доклада на Международната мисия за наблюдение. В сравнение с предходните избори в Украина, оценката на тази годишните особено висока. И е, действително а, трябва да гледаме на тези избори а, и а, в сравнение с а, други бивши а, съветски републики. М Украина е една от малкото бивши съветски страни, които демонстрираха способност за добра организация на избори, добра организация на предизборни кампании с съблюдаване на всички необходими правила. Това е нещо, което трябва да се подчертае, особено като се има предвид, че в Польша, например, все още трябва да се справя с редица унаследени елементи на тоталитаризма, където едва се заражда културата на свободните избори. Не бива да подценяваме и омалуважаваме и недостатъците в изборите. Аз мисля, че основният недостатък в Украина е финансирането на политическите партии и финансирането на самите избори. В редица документи и чрез разговори трябва да продължаваме да подчертаваме, че поддържането на високи стандарти на избирателни дейности е тясно обвързано с финансирането на политическия живот, както по крайна така и на други места. Това е нещо, което за сега като цяло трябва най-ясно да се подчертае. Без урегулиране в тази област няма как да отбележим допълнителен напредък в изборните дейности в Украина по-нататъка. Някои по-маловажни въпроси могат да се споменат, които, макар и маловажни, доведоха до някои напрежения, например изменения в правилата и в избирателния закон по време на а, самите избори. Според международните наблюдатели това не се отрази на хода на изборите, но се отрази на цялостната атмосфера на предизборния период. А, високата избирателна активност и на двата тура трябва да се отбележи много оценки пренебрегнаха този факт, но трябва да подчертаем, че тази висока активност е, много, е нещо, което отличава Украина от Европейския съюз. Това все пак е показателно за общото обществено доверие в Украина в процедурите. това, което споменахме до тук, наблюдението на процесите до сега, разбира се, трябва да се съчетаят с ефективно предаване на а, властта, а, което предстои да видим, а, но като цяло Можем да кажем, че новоизбрания президент поради високата избирателна активност ще трябва да поема особено високи отговорности, а ние също имаме а, немалки отговорности и би трябвало на базата на тези си наблюдения, а, които направихме неодавна, да а, посочим, че Украина е една истинска европейска държава и стига да се изпълнят някои условия, а, трябва да се даде възможност на Украина да започне процеса си към а, приближаване към европейското бъдеще, макар и не в най-близко бъдеще. Естествено, Пътя е споразумение за асоцииране, което трябва да се последва от преговори. И всичко това трябва да стане в отклик на промените в украинското общество, което все повече и повече се очертава като едно ясно гражданско общество. едно ясно послание, което трябва ние да отправим, ние парламентаристите, е, че следва да се облегчи визовия режим, а евентуално да се достигне по-нататък и да освобождаване от изисквания за визи. Що се отнася до интеграцията като цяло, все още важен въпрос е свободното движение и нашия отговор в контекста на високата избирателна активност, можем да кажем, че има ясни граждански позиции и това отново мисля, че е довод в подкрепа на облегчаване на визовия режим. И не на последно място, трябва да подчертая а, ролята на различните мисии за наблюдение по време на изборите и тяхното сътрудничество. Европейския парламент е единствената институция, която активно участва и в мисиите на ОССЕ. И по-специално службата за правата на човека и демократичните институции. съвместните екипи за наблюдение дадоха възможност за безпристрастни заключения и оценки. ОСС ще излезне с обстоен доклад за проведените избори, като там ще бъдат засегнати и широки обществени измерение на положенията в Украина и затова искам специално да благодаря на ръководителя на мисията на ОССЕ, която ще даде възможност да потвърдим и нашите собствени заключения, след като излезне техния обстоен доклад. Мисиите на НАТО, Европейския парламент а, и ОСС, както и други наблюдатели, си сътрудничиха особено а, ефективно а, и благодарение на независимите си наблюдения дадоха възможност за безпристрастни заключения. Смятам, че Пътят за напред е, е именно да укрепваме такива съвместни проекти и отношения. Най-вече, разбира се, с други европейски институции. Естествено, трябва да си сътрудничим и с отделни институции на бившите е, съветски републики. Бих искал да благодаря всичките колеги, с които работихме заедно. И се надявам е, да сме дали немалък принос и за окончателните заключения на ОСС, които очаква да бъдат получени. Господин Петър има думата сега, казва председателя. Благодаря ви, господин председателю. Аз съм съгласен с а, ръководителя на мисията за наблюдение и мисля, че е много важно парламентът да отдаде необходимото внимание на тези избори. Мисля, че нашата роля не бе малка по време на двата тура. А преди втория тур наистина възникна доста сериозно напрежение и поляризация поради промените в изборното законодателство точно преди втория тур. като цяло станахме свидетели на по-добро качество на а, изборните стандарти, сериозен напредък е отбелязан. И а, нашите заключения са доста сходни, действителни, с а, тези на другите наблюдатели. ОСС, например. Процесът бе достатъчно прозрачен, и като цяло, мисля, че можем да заключим, че изборите, които бяха проведени тази година в Украина, все пак не би следвало да се тълкуват като положение, при което можем да притъпим вниманието си а, към процесите, които се е, случват в Украина. Благодаря. Всеки е съгласен, че Украина е много важна страна и това, което се случва там, пряко или косвено ни засяга. Нека да се надяваме, че резултатите от тези избори ще доведат до по-висока стабилност на политическата арена и някои неща ще започнат да се случват по-добре, отколкото преди. А, със сигурност нали, ще има а, преорганизация на конкретни позиции на Украина, но да, действително не бива да изпускаме от внимание. Два въпроса, каза господин Ковал, които пропуснах да, да повдигна. Искам да благодаря на всичките евродепутати от различните политически а, области а, за чудесното сътрудничество. А, утре в 10 часа ще проведем а, съвместна среща делегацията в Украина и а, Комисията по външни въпроси. Там ще бъдат представени пред, различни части от политическия спектър. И ще се занимавам отново с мисията по наблюдението. В четвъртък пък Виктор Янукович а, ще а, влезне в длъжност и това е също процес, който ще следим. Благодаря, каза председателя. Между 10 и 1 часа ще бъде проведен този семинар, който по-сериозно ще се съсредоточи на въпросите, които засегнахме до сега в последната точка от дневния ред. Нека сега да преминем към следващата точка. Макрофинансовата помощ за Украина и давам думата на господин Легутко да говори, да докладва по този въпрос. Благодаря ви, господин председателю. Като докладчик по този въпрос, вярвам, че комисията трябва да подкрепи предоставянето на макрофинансова помощ за Украина, като се има предвид мащаба на последиците от световната економическа криза върху Украина през последната година, минус 15 от БВП за 2009 година. 5 милиона евро предлага комисията под формата на кредит, на заем в подкрепа на разплащателните системи в Украина, а като Международния валутен фонд също издава със становище. Искам да напомня на евродепутатите, че това е вдобава към 110 милиона евро, които са предоставени на Украина с решение на съвета от 2002 година, което все още не е изпълнено. Искам да предложа обаче 8 изменения на документа от комисията, като имам предвид следните цели. Първо е необходимо да се засили последователността на европейската позиция няколко пъти а, вече комисията се основавала на споразуменията между Украина и МВФ. Аз смятам, че всяко подпомагане от европейския бюджет трябва да бъде в съответствие с приоритетите на политиките на Европейския съюз а, по отношение на конкретна страна партньорка, поради което предлагам да се промени проектът, документът, така че а, да става ясно, че а, помощта е в съответствие с а, плана за асоцииране на Украина от ноември 2009 година, което е документ номер 1356. След това а, е необходимо да се гарантира, че макрофинансовото подпомагане ще допринесе за економическата стабилизация, а, стига основните политически е, сили на Украина да гарантират политическа стабилност и да създадат е, общ консенсус. Разбира се, условия трябва да бъдат начертани, от които да зависи по-нататъчното изплащане на средствата. И това е нещо, което е залегнало в предложение за изменение 6 и 7. Трето, едно задължително условие за всяко подпомагане е постигането на консенсус за политическия елит по по-нататъчното провеждане на реформите и това е изменение номер 2 в документа, който съм ми представил. И накрая, мисля, че е важно да се гарантира, че Европейския парламент е, получава надлежна информация по време на целия а, процес на изпълнение на а, средствата за подпомагане. А, още повече законодателството ще бъде а, прието по нормалната процедура, по обикновената процедура и това, са, това е залегнало в проект изменения 4 и 8. Искам да кажа, че много кратко време имаме. Е крайния срок за предлагане на допълнителни изменения е 1 март 18 часа, като ще се гласува на 16 март. Драги колеги, ще се радвам да чуя вашите бележки по всички въпроси, свързани с бъдещото сътрудничество с Украина. Благодаря. Е, днес са или много кратко работим, или много пространно работим. Сега колегите от комисията, които работят по този доклад, не са в залата и затова днес работим накратко. но съм сигурен, че информацията ще стигне до тях. Има ли колеги други, които желаят да вземат думата? Не. В такъв случай ще повторя това, което каза нашия докладчик. Срокът за изменения е 1 март 6 часа вечерта. Както бе казано, 16 март ще бъде гласуването в Инда. Днес след обед ще започнем в 3 часа е, с публично изслушване е, по темата Съюз за Средиземноморието. И някъде около 4.15 трябва да продължим с гласуване. Така че е, сами си правете преценката.